колегата Дейвид Сандър и той иска да вземе думата по календара. Може би смятате, че тъй като аз напускам парламента през юли, не трябва да имам мнение по програмата на парламента за 2010 година, само че аз бих изменил на онези, които ме изпратиха тук, ако не използвах тази възможност да протестирам срещу провеждането на сесиите в парламента. Това е скандално разхищение на обществени средства. Няма никакви основения. Има си парламент в Брюксел и когато споменавам това в Англия за разходите, с които е свързано преместването, всички са изумени, особено в момент, на економически трудности. Дойде, дойде време да сложим край на фарса в Страсбург парламента да заработи само в Брюксел и да е, спестим пари, за да могат да се използват за по-полезни неща. Благодаря господин Хейтън Хари за една минута. Господин председател, всяка година председателския съвет представя различни изменения, за да прекараме повече време в Страсбург. Всъщност ние прекарваме повече време в Страсбург, отколкото е разбираемо. Ние не би трябвало изобщо да идваме в Страсбург. Парламента трябва да има правомощието, правото да избира къде заседава. Моят колега, господин Поселт, признава, че има известно предимство за местните политици, които живеят наблизо. Само, че не е лесно за нас да дойдем тук. За да поканим представители, гости от избирателния район, ние трябва да предвидим много време. Трябва да сложим край на тези пътувания. Доклада на госпожа Магинес, господин Анан има думата. Доклада за петициите. Благодаря, господин председател. Само един въпрос искам да повдигна. Става дума за скандалната сага, свързана с законите за земята в Испания, които са предмет на много петиции през последната година граждани на Европейския съюз от множество националности страдат от злопотребите с законите за земята в Испания, страдат и множество испански граждани. Опитите да се обсъди този въпрос в Европейския парламент, за съжаление, бяха блокирани от множество испански колеги. Е, привет, призовавам всички да обърнат внимание на този важен въпрос, защото а, всички можем да се изпомним а, а, затрудненията от а, несигурността на собствеността. Благодаря. По доклада на госпожа Заборска давам думата на господин Такола. Мистер Такула, vous avez la haluan ensinnäkin lausua tästä zborsan mietinnöstä että minusta tämä on oikea Искам да посоча следното. Е, вървим в правилната посока. Много е важно равнопоставеността да действа в парламента, например в комисиите и в делегациите. И когато бъдат изготвени новите листи за изборите, би било важно в тях да бъдат включени както мъже, така и жени и е, е важно също да постигнем целта за равнопоставеност на половете. Това е най-важното. В комисиите, в групите, навсякъде, където има компетентни лица, те трябва да бъдат равнопоставени. По този начин, чрез този ноу-хау, ние бихме могли да изградим една по-добро бъдеще, една по-добра Европа. Благодаря. Доклад на Морган. Господин Анан, по доклада Морган. Благодаря, господин председател. Можем да спестим много средства, като създадем обща европейска мрежа. Във всеки даден момент в Европа има излишък от електроенергия и ако премахнем националните граници. Ще намалим зависимостта си от внасяни енергийни източници. За съжаление, предложеният децентрализиран модел не беше гласуван. Ние се движим към фиксирани цени, обща договорна позиция спрямо Русия и други страни. Това е основна идеологическа разлика в Европейския съюз между свободния пазар и хармонизирания пазар, който е свързан с защита на потребителите и регламентациите. До преди две години ние бяхме единствения нетен производител на електроенергия. Общата енергийна политика може да ни превърне в единствената страна, която внася в общото, в общо имущество, в полза на другите. Следващият оратор. Благодаря, господин председател. Искам да отдам дължимото на докладчика госпожа Морган не винаги съм бил съгласен с нас, с нея, но е ясно, че е свършила чудесна работа. Ако погледнем историята на либерализацията в Обединеното кралство, ще видим, че либерализацията на телекомите постигнаха успех. Цените спаднаха и изборът за потребителите се увеличи. Жалко е, че пазара на почтенски услуги на електроенергия изостава. Тук се предприемат няколко стъпки в правилната посока. Не сме решили обаче проблема с разделянето в мрежите. Не е правилно някои пазари, като английския, да остават отворени за конкуренцията. Германски и френски фирми имат достъп до него, а същевременно не допускат английски фирми до своя пазар. Свърши времето за протекционизма. Трябва да имаме повече вяра в пазара. Благодаря. Доклада Белети. Господин Такова има думата за една минута. Господин председател, първо по текста на колегата Белет. Това е един много важен текст. Важно е да насочим вниманието си към това, че трябва да постигнем енергийна ефективност и в транспорта, чрез съответни инвестиции и е, съответни цени. Но занимавайки се с е, транспорта и с гумите, както е в този текст, е важно да имаме предвид, че а, безопасността е алфата и омегата на всичко и ние не трябва да се отклоняваме от изискванията за безопасност. Трябва да намерим добрият баланс. При производството на гуми трябва да имаме предвид, че безопасността не страда под а, от примата, не трябва да страда от примата на енергийната ефективност. Става дума за безопасност на магистралите и на по-малките пътни артерии. това е алфата и омегата на европейската транспортна политика. Благодаря. Благодаря. 717 sulla telefonia della direttiva sulle... Доклада който засяга роминга в обществените мобилни е, телефонни мрежи. Господин Такола. Да, господин е, председател. От огромно значение в рамките на Европа бъдеще да постигнем целта, тъй като вече имаме вътрешен пазар, е, имаме и по, трябва да имаме и по-добри цени е, на е, мобилната телефония. Когато купуваме нови сим карти или когато не ги купуваме, това означава същевременно, че трябва да поема огромни разходи. Става дума за свободното движение на а, граждани на Европейския съюз и на работници, така че на европейско равнище ние трябва да имаме единен подход при мобилната телефония. Европейският съюз трябва да действа така, че да бъдат запазени интересите на неговите граждани. Благодаря, господин Камал. Благодаря, господин председател. Като докладчик по, в Комисията по вътрешния пазар е, по този доклад е, съм много горд от това, което постигнахме. Въвеждаме повече прозрачност. Един от големите проблеми е, много години е, от много години е шока от сметките, които клиентите получават. Неочаквано огромни сметки. Това е въпрос, който е крайно време да се разреши и комисията разчита на цифрите, с които разполага, но всъщност повечето потребители не използват роуминг. 70% от потребителите не използват роуминг. И, на практика ние тук намаляваме разходите за мобилна телефония и за ползване на данни за привилегированите граждани, за онези, които много пътуват, е, надявам се, че това няма да означава, че ограбваме бедните, за да бъде по-ефтино на богатите. Благодаря. Господин Голниш. Господин председател, но много се радвам от доклада на госпожа. Много се радвам на този доклад на госпожа Валян в областта на телекомуникациите. Ситуацията е понякога абсолютно нетърпима. Една част от потребителите установяват с потрес, че когато са използвали мобилния си телефон за международни разговори, например, наскоро в, в, по време на пътуване в Италия и свързване с интернет, е, сметката от е, френския оператор Оранж беше 1200 евро. На френската граница с Швейцария за 3000 евро. Това е абсолютно нетърпимо и неокачествимо, пълна, измам, пълна измама няма никаква прозрачност за потребителите. Ето защо трябва да се унифицират правилата за прозрачност на договорите за мобилната телефония на ниво Европейски съюз. Благодаря, господин Анан има думата. Благодаря, господин председател. Разбира се, че всички сме за по-низки цени при международни разговори. Това е само една част от равнението. Когато задължаваме операторите да намалят цените, те трябва да намерят парите от някъде и от това означава повишаване на таксите за унези, които не пътуват. Всъщност искат се и всъщност това, което правим е да е, искаме повече пари от по-бедните, е, за да дадем на е, по-богатите. Ние не сме незаинтересована страна в е, този вод. Всички ние ще спечелим много от регламента, който, за който настояваме през последните години. И ако искате да разберете как се, се, как се променили както е, как се е променил баланса на силите, трябва човек да прочете доклада. Както е казал Ленин, кой кого, кой разполага с властта и върху кого я упражнява. Благодаря, госпожа Белдер. Заповядайте за една минута. Благодаря, господин председател, че ми давате думата. Аз гласувах за този доклад, защото смятам, че това, което е направено в сферата на мобилната телефония беше много важно. Това, което направи Европейския парламент, имам предвид. Когато започнах да работя в Брюксел, една минута струваше 3 евро и дори повече, а сега благодарение на тази регулация заплащаме много по-малко и това се отнася за всички в Европа и е в полза на всички в Европа. Искам само да посоча, че тези тарифи много често са твърде неясни, най-вече що се отнася до СМС-ите. Например, ние намалихме много цените на разговорите, но за разлика от това фирмите е, изискват висока цена за СМС-ите. С тази регулация ние направихме голяма стъпка напред е, в е, полза на интересите на потребителите и тъй като днес е много важен преносът на данни, това трябва да става и чрез мобилни телефони и постижението на Европейския съюз в това отношение е голямо. Благодаря по доклада на Скинер за страховане и презастраховане. Uh, Благодаря, господин председател. Искам да поздравя господин Скинен за този доклад. Отлична работа. Много работа беше свършена и мисля, че постигнатият резултат е много добър. Тук става дума за много сложно законодателство и съм благодарен, че и държавите членки сътрудничаха. Това е отличен пример как целият Европейски съюз трябва да работи заедно за постигане на економическо възстановяване. Така даваме добър пример за по-добро сътрудничество в областта на финансовия отрасъл. И се надявам, че по този начин е, е, ще се предпазим от други такива банкови кризи, като тази, с която се сблъскаме в момента. Е, става дума също така и е, за е, подпомагане на хората, които се сблъскват с затруднение при изплащането на своите ипотеки е, на 70% от вноските за период от две години, финансовите институции и държавите членки могат да направят по-лесно хората, така че хората по-лесно да предоговарят е, договорите за ипотеки и мисля, че държавите членки могат да помогнат много в тази връзка. Благодаря. Благодаря по доклада на Хекмарк Обща рамка за ядрена безопасност, господин Рюбих. Е, подаде писмено обяснение на вота, затова давам думата на господин Херис. Благодаря много, господин е, председател. Искам да поздравя е, колегата Камал, който вече се изказал сто пъти в пленарна зала от своята идване тук. Много се радвам, че и той влиза в клуба на колегите с над 100 изказвания. Приветствам този доклад. Тук е, говорим за много важен въпрос ядрената безопасност. Е, също така обсъждаме и е, предоставянето на безопасна енергия за бъдеще. Открепям е, доклада също така, защото е добре да има повече атомна енергия, която се предоставя за бъдеще. Защото, честно казано, ми е омръзнало да гледам а, вятърни а, генератори, а, които никнат като гъби навсякъде по красивите хълмове в Европа. А на практика те не предоставят а, а, истински възстановяема енергия. Просто предоставят някакъв альтернативен вид енергия. Аз съм за ядрената енергия. Благодаря. По докладчика Ромева и Роеда, по доклад на господин Ромева и Роеда, господин Алистър има думата. Благодаря, господин председател. Предложението на комисията в оригиналния си вариант комисията да контролира възстановяването на рибните запаси и е да контролира цялата бюрокрация по лицензите, бе едно от предложенията, които не случайно предизвикаха огромно ни възражения в този отрасъл, а и в много други. Поредният пример на разрастващата се европейска бюрокрация. Много се радвам, че днес бе одобрено изменение 48, което поне в някаква степен възстановява правомощията на държавите членки е, за предприемане на мерки във връзка с издаването на лицензии за спортния риболов. В повечето държави членки на практика се дава възможност е, за вземане на такива е, решения от, на национално ниво. И е, е, доброто предложение на комисията поне до някъде бе одобрен. Подобрено, господин Анан. Благодаря, господин председател. След 10 години в този парламент си мислих, че нищо не може да ме изненада, но бях потресен от предложението за разширяване на обща европейска е, е, общата европейска политика по рибарството е, върху спортния риболов. Предложението не е премахнато, макар че беше значително усъвършенстване благодарение на битка между комисията и шотландци господин Стивенсън, Хачинсън, Искам да отдам дължимото и на Джим Алистър, който защитава интересите на двете общности и традиции. Проблемът е свързан с изпълнението. Проблемът е, че хората не прилагаха съществуващите правила. А пък това, което ние в парламента е да законодателстваме, вместо да разполагаме с съществуващите правни инструменти. Най-доброто не е да се приема нов закон, докато не си изчерпал всички правни възможности, с които разполагаш. Благодаря, госпожа Тайлер. Благодаря, господин председател. Гласуването по доклада Руева би трябвало да успокои риболовците в Европа, че техните интереси са защитани. Изменен 49 беше прието с 500 гласа. Изменение 50 беше подкрепено, второ изменение беше прието, тъй като беше част от блоково гласуване и 92-ро изменение беше отхвърлено, 93-то изменение също отпадна. Това искаха риболовците. Следващата стъпка ще бъде свързана с реформулирането от съвета на а, член 47. Жалко е, че няма представител на съвета. Днес, сега имаме възможност да променим общата рибна политика и зелената книга трябва да бъде раздадена на максимално широк кръг граждани. Благодаря. Доклада Висер опазване на рибните ресурси посредством технически мерки. Господин Камал за реч номер 101. Благодаря много, господин председател. Това е краягален камък И заглавието на доклада е интересно. Опазване на рибните ресурси посредством технически мерки. Трябва да кажа, че ако искаме най-добрите технически мерки за опазване на рибните запаси, те не са в общата рибна политика. Резултатите от обща рибна политика са провал, що се отнася до опазването на рибните ресурси. Отдавна е време да видим кое в света дава резултат. В Исландия, например, Нова Зеландия, където правилата където правата за риболов се предават от поколение на поколение. И в двата случая е ясно, че ако има доверие в пазара и върховенството на закона, е, е, решението е по-добро, отколкото централно планиране в, от съветски тип. Крайно време е да имаме вяра в пазара. Благодаря. Доклад Бусотил по имигра... общата имиграционна политика за Европа. Господин Бусотил има думата. Ако обичате микрофона си, включете. Преди няколко минути ви изпратих послание за доклада Висер. Исках да кажа няколко думи за него. Обедена съм, че моето писмо ви е било предадено. Е, но, но не е первенут. Не, не е стигнало до мен. Е, правилата изискват записването за вота да се да бъде преди гласуването, не е пристигнало искане. Но аз вече дадах е, думата един път, само че не мога да го направя втори път, тъй като чакат е, други колеги. Благодаря. Господин Бусотил има думата. Благодаря, господин председател. Позволете ми да кажа няколко думи, за да обясня гласуването на членовете на групата НП по моя доклад за общата иммиграционна политика. Първо гласувахме за альтернативното предложение, глас... после гласувахме по доклада, е, гласувахме е, за отмяната на един абзац, въведен от е, групата на социалистите, която дава е, право на гласуване на иммигрантите. Ние сме против и сме изказали това мнение в е, различни е, комисии много жалко е, че е, предложението не бе прието и този е, абзац не е премахнат. Все пак е, докладът е добър и предлага добра програма, която изразява позиция на парламента за общата иммиграционна политика. Господин Колниш. Основният инструмент в европейската миграционна политика е намира отражение в доклада Босил. Казва се, че Европа има нужда от 60 милиона иммигранти, независимо от безработицата, съкръщаването на работни места и закриването на заводи. решението е да се осигуряват повече права на иммигрантите и достъп до пазара. Това е и позитивната имиграция. Изискват се от европейците съответни дипломи. Изисква се задължение на... Изисква се европейските граждани да се адаптират към нови норми вместо да се приеме о истинска семейна политика да се наложи национална преференция във всички области. Господин Бургезио. Господин председател, бяха изказани доста резерви по този доклад това е малко несъразмерно и не нужно да се прави преди да напуснем, малко преди да напуснем този парламент. Тук ние дискутираме по това как трябва да уредим миграцията в бъдеще и как да се отнасяме към нея Свидетели сме на трагедии, на катастрофи в нашите страни. Слава Богу, имаме едно добро правителство на господин Марони и турският кораб Пилар. И какво е, прави Европа в 600 е, случая? Съвсем основателно господин Марони е, критикува, Малта нищо не предприе. Е, и е, трябваше да бъдат приети хора при тази акция и съвсем конкретно да се занимаваме с тези хора, които пристигат от Африка. Всички тези случаи трябва да се справя нашата страна. Нашата страна не може дълго да поддържа лагера в Лампедуза. Знаете, че е, междувременно е, е, това вече надхвърли границите на възможното. Ние искаме да бъдат увеличени средствата за нашата страна и то в голям размер, за да можем да се справяме с тези предизвикателства. И Европа, разбира се, трябва да се опита да регулира мигрантските потоци, иначе не е възможно. И последно разяснение на вода, дори и формално да не е включено представено искането. Сега, вие трябва да ми кажете по кой доклад искате да вземете отношение с това разяснение на вота. Благодаря, господин председател. Аз искам да знам от Комисията по рибарство следното. Става дума за възможността за олов и за рибните запаси. Моята страна Латвия за нея рибарството е много важно, защото имаме голяма морска граница. Ние не можем обаче да работим във всички комисии на парламента, тъй като имаме малко депутати, но рибарството е важно за Латвия и за традиционната економика. Не трябва да се защитава само бреговото рибарство. Знам, че е, свръхрегулацията води до там, че е, бреговият риболов е, е заплашен и риболовът в Балтийско море почти се отхвърля на заден план и за това ние искаме държавите по Балтийско море да могат да запазят традиционния си поминък, един от който е рибарството, защото сега се купува риба от големи фирми, и извършва се риболов в океана, а останалите просто губят работата си. Благодаря. С това приключи разяснението на ВОТА. Прекъсвам заседанието. Продължаваме в 15 часа. Благодаря.